Първата точка в дневния ред е, е един съвместен дебат за Европейската служба за външна дейност. Имаме доклад на госпожа Гресли и господин Ривелини. Той е свързан с промената на Женето за регламент на Европейския парламент и съвета и за изменение на регламент 1605 на съвета относно финансовия регламент. Имаме доклад на господин Рапка и също така по правилника за длъжностните лица и условията за работа на служителите на общностните. И освен това, имаме един доклад на господин Гуалтиери и господин Шуриан. Проект за коригиращ бюджет, раздел 2, Европейски съвет, раздел 3, комисия, раздел 10, Европейска служба за външна дейност. Имаме представители на Европейската комисия, както и върховния представител за външните отношения. Тоест имаме господин Шевчович, господин Левандовски, уважаеми представители на съвета. А, всъщност те сега идват, в задръстване са. След мъничко ще бъдат тук. Дами и господа, ние ще приключим с едно изключително интересно законодателство, едно приключение от междуинституционален мащаб, един квадрилог. Искаме да създадем една прозорлива, подотчетна европейска служба за външна дейност. Пред вас е изпълнена всички документи, имаме изменение на правика за длъжностните лица, условията за работата, както и коригиращ бюджет. Днес ще дискутираме, утре ще се гласува. Това е един успешен резултат на месеци интензивни преговори между европейските институции. Ние сме обединени за една обща цел, а тя е как да се организира гласът на Европейския съюз към света. Като Европейски парламент ние поехме своята отговорност и то много сериозно. Ние сме убедени, че по отношение на външната дейност, както и по други въпроси, трябва да имат върховенство винаги общностните интереси. Очакваме с нетърпение днешния дебат. Това е един заключителен дебат по тази тема. И също така очакваме с нетърпение началото на работата на тази служба на 1 декември 2010 година. Това е всъщност една година след влизане в сила на Лисабонския договор. Започваме с докладчиците. Госпожа Гресли има думата. Господин председател, госпожо Ештън, господин комисар Левандовски, господин председател на съвета, скъпи колежки и колеги. Вече нямам търпение да видя службата да работи. Това ще бъде голям успех, ако тя започне да действа е, в името на целите, за които е създадена. Ние в парламента взехме бързи решения, някои от тях може би твърде бързи. Тази служба представлява нова, необработена земя, тера инкогнита по отношение на е, статута на длъжностните лица, по отношение на финансирането й и действието й. Така че е, контролерът ще трябва да следи не само за ефективността, но и за мия начин на изпълнение на контролните функции. Ние в парламента се опитахме да постигнем оптималното от гледна точка на дърнокоплаците и от гледна точка на външните дейности на Европейския съюз, като създадохме ясни правила е, за отчетност, които представляват чудесна основа за прозрачност. Това е в интерес на общността. Това е ясно за всички нас. Много стриктно ще следим за спазването на стандартите за счетоводство, на задълженията за отчетност. Европейският е, фонд е, за развитие също ще бъде във връзка с тази служба и ще се отчита пред парламента, така както и Европейската комисия ще отчита дейността на Европейската служба за външна дейност. Надявам се, че сме постигнали добър резултат. Благодаря на представителя на съвета, с когато работихме добре. 10% от е, Имайте предвид, че времето ви изтича, казва председателят. Господин председател, имам три минути, казва госпожа Гресле. Съжалявам, не трябваше да ме прекъсвате. Предлагаме да ви дадем една минута на края. Разбира се, може да използвате цялото си време и сега, така че преценете. Три минути може да бъде. Професионално може да работи една служба, която все още не познава същността на своята дейност и не е запозната съвсем ясно с задачите си. Това е голямото предизвикателство в следващите месеци и години. Ние се тревожим за начина по който ще бъдат подбирани дипломатите, за задачите на дипломатите. Е, поставяме на високо място в е, списъка на приоритетите тяхната лоялност към Европейския съюз, към Европейската комисия, към европейските институции. Желая успех на службата в е, представянето на нашите интереси пред света. Приключихте точно на време за 3 минути. Крещенци Ривелин има думата. Благодаря. Уважаеми колеги, госпожо Аштън, относно финансовия регламент, приложим към ЕСВД, неговия бюджет, основните стандарти, които се отнасят до другите дипломатически служби, следва да се прилагат в съответствие с Лисабонския договор. Така ще се обединят усилията на съвета и на комисията и на националните дипломатически служби, които имат общата задача да представляват Европейския съюз в света. Но при сегашната структура има известни рискове, които могат да създадат проблеми предвид на децентрализираната структура и разположението на структури в различни части на света. Това повишава отговорността на онези, които ще управляват финансите. Техните отговорности обаче не са достатъчно изяснени. Това може да е в ущърп на Европейския съюз. Лисабонския договор увеличи значително правомощията на Европейския парламент. Това е най-представителният орган но първоначално външната служба беше монополизирана от комисията и съвета. Те се опитаха да я организират на базата на междуправителствения принцип в ущърп на общностния метор. След разговори с съвета и комисията при Белгийското председателство ние излязохме с първа версия, която засилва правомощията на Европейския парламент и го поставя в центъра на европейския дебат. Комисията ще изпраща детално представяне на бюджета, като се представят всички разходи, свързани с външните действия на Европейския съюз, включително общата външна политика и политика на сигурност. Това ще се отнася за всички европейски институции. генералните директори на комисията ще носят отговорност. Те ще представят бюджета на съответните парламентарни комисии. Ще има един аудитор и за външната служба. Държавите членки са ангажирани да подкрепят Съюза и да гарантират, че ще бъдат разпределени правилно отговорностите вътре в службата. Има доста въпроси, които следва да се обсъдят. След три години ще трябва да се преразгледа финансовия регламент. На първо място освобождаването от отговорност, общият бюджет, мисля, че резултатът от този доклад е добър за Европейския парламент. Той е признат като институция, която е в центъра на европейското строителство. Ще имаме един общ аудитор за всички институции. Това е много добър резултат. Благодаря, казва председателя. Вие също използвахте цялото си време. Вие разполагате с 6 минути, господин Рапка. Можете ли да ги разпределите на 4 и 2 накрая? Да, ще се опитам да го направя. Да видим колко време ще ми бъде необходимо в началото, но ще се постарая да си запазя малко време и накрая, за да реагирам на изказванията. Скъпи колежки и колеги, е, така се обръщам към всички вас, е, но и към вас, госпожо Ещан, и към вас, господин Шевкович, и всички ваши сътрудници бих използвал същото обращение, защото ние работихме заедно. Ние сме колеги. Доволни сме от резултата вече мога да хвърля поглед назад и да направя рекапитулация на всичко това, което постигнахме. Е, не е чак толкова очудващо за тези, които не знаят откъде започнахме. Господин председател, ние започнахме своевременно подготовката заедно с е, доклада Ферховстат и Брок започнахме да уточняваме всичко това, което ще трябва да се направи и от останалите, които ще започнат малко по-късно работата си по подготовката на дейността на е, Европейската служба за външни действия. В споразумението между парламент и съвета по отношение на състава на Европейската служба за външни действия се договорихме е, да се предприемат и съответните изменения по отношение на правилника на длъжностните лица. Казвам от техническа и от организационна гледна точка, защото при преговорите забелязвахме, е, когато навлизахме в някои детайли, че са необходими, така да се каже, тълкователни определения, тъй като е, интерпретацията на някой от нас беше доста по-различна от тази, която е, аз бих предложил. Във всеки случай ние оточнихме нещата, поне по отношение на измененията в е, правилника за длъжностните лица. Няколко са основните елемента. В е, договора е записано, че ще има е, служители от комисията, служители от съвета, служители от дипломатическите служби на държавите членки. Това е нещо ново за всички нас. Това е нова структура. И същевременно има е, определен антагонизъм между, между правителствения принцип и е, между институционалния принцип, общностния принцип. Това, че и двата принципа са на лице, е ясно. Въпросът е как да ги съчетаеш. Така че това бе голямото предизвикателство пред нас и мисля, че можем да бъдем доволни. Естествено, че ние трябваше да внимаваме и за това да а, има справедливост при разпределяне на длъжностите между половете. Ние желаем да а, създадем една служба, която е модерна по своя характер, включително и по отношение на а, равенството между половете или справедливото разпределение. И затова, госпожо Ештон, аз ще ви благодаря специално за това, че направихте една лична декларация във връзка с всичко това, което сме записали по отношение на правилника за длъжностните лица, както по отношение на географското разпределение, така и по отношение на разпределението между половете. времено ние държим на еднакви задължения, т.е лоялност по отношение на трите компонента. Лоялност по отношение на институциите, лоялност по отношение на върховния представител и естествено лоялност по отношение на целия съюз. В някои случаи е, има възможности за удължаване на е, сроковете. Ние решихме този проблем. Става дума най-вече за категорията на служителите от дипломатическите мисии на държавите членки. не беше възможно да включим е, тази нова дипломатическа служба на европейско равнище в е, е, правилника за служителите, за длъжностните лица в европейските институции. Необходимо бе във всеки случай да предвидим съответните форми за квалификация, за усъвършенстване на служителите не, от системна гледна точка не бе редно да включваме именно тези текстове по отношение на повишаване на квалификацията в правилника. Но вие ни уверихте, госпожо Ештън, във вашата декларация, че това ще бъде една от вашите основни задачи, че се ангажирате да следите е, за е, редовното провеждане на различни форми на обучение и повишаване на квалификацията на длъжностните лица, на служителите в Европейската служба за външни действия. Благодаря ви много, защото иначе е, не можехме да го вместим в статута, а независимо от всичко, вие признахте, че това е съставна част, неразделна съставна част от договореното. Една минута ви остана колега, казва председателя. Роберто Гуартиери има думата. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Баронес Аштън, господа комисари. Парламентът одобри създаването на нова бюджетна функция за новата Европейска служба за външна дейност, както и се заделиха съответни средства за персонала, който ще бъде назначен. Радваме се, че това стана, защото Европа наистина има нужда от тази служба – Бюджетният орган би трябвало да участва във всеки един дебат по темата управлението на тази организация, която ще се занимава с управление на кризите и нейните служители. Одобрявайки всичко това, ние засилваме и Мадридското споразумение. Искам да поздравя останалите докладчици, госпожа Греслер, господин Рапкай, господин Ривелини, както и комисарите и разбира се баронеса Аштън. Всички знаем, че нези, които работят за службата, сега ще имат едни и същи права и задължения по отношение на своята работа. Ще има баланс на половете, както и географски баланс. Ангажирали сме се да следим работата на тази служба. Няма да има квоти, защото ще бъде трудно да бъдат гарантирани те, пък и би било грешка да бъдат въвеждани. Трябва да работим заедно с службите на комисията, за да може успехът, който отбелязахме по отношение на общата външна политика и политика за сигурност, също да се повтори и тук. Благодарение на всичко това ще имаме една по-силна външна служба, която ще бъде обект на по-ясен парламентарен контрол. Това ще стане е, по един конструктивен начин, но и достатъчно взискателно. Ние ще помогнем а, на върховния представител в огромните й усилия, за да може наистина Европа да има ясна външна политика, която защитава нейните ценности. Председателят казва, имате още една минута за края на нашата дискусия, колега. Следващият оратор е Ласло Шуриан. Господин председател, благодаря ви. Остановявам с радост, че присъстват представители на комисията и на съвета. Когато работехме по бюджетния проект за 2010 година, се питахме откъде ще финансираме този бюджет. Комисията ни каза, няма нужда от нови ресурси, ние просто ще преструктурираме нещата. А истината е някъде помежду ни, защото наистина една част от допълнителните средства, които са необходими, можеха да бъдат покрити в резултат на преструктурирането. Но трябваше да се набавят и допълнително 44 милиона. Тези допълнителни средства са за едно три месечие, които като средствата трябваше пропорционално да дойдат от съкръщения по други рубрики. Службата все още не е започнала да работи, но от сега можем да кажем, че сумата, която ще гласуваме е, утре, всъщност ще стигне за повече време, не само за едно три месече. Естествено, можехме да намалим тази сума, но решихме, че е по-добре е, да предвидим повече, защото желаем да гарантираме едно бързо развитие, бързо начало на работата на е, Европейската служба за външни действия. Докладчиците поясниха вече, че поставяме акцента върху географското разпределение, върху спазването на географския принцип, но същевременно сме предвидели и съответните резерви, както казах вече, малко повече, отколкото според нас ще бъде необходимо за последното три месече, за да сме сигурни, че СВД ще започне да работи добре. На Всякъде, естествено, в бюджетите на държавите членки се предприемат съкръщения. Такива съкръщения бяха необходими и тук, за да е, набавим съответно допълнителни средства за Европейската служба за външна дейност. Естествено, че в някои случаи държавите членки ще могат е, е, да реализират по-добри економии, отколкото е, и по-ефикасни економии в рамките на бюджетната си политика, отколкото ние тук на европейско равнище. Но това са даденостите и ние се надяваме, че с тези средства службата ще започне да действа добре и утре ще гласуваме. Благодаря, колега, за вашите бележки. Искате думата? Синя карта? Ще прекъсна разискванията за малко. Днес през нощта трима терористи са нападнали чеченския парламент. Обили са е, служители на сигурността, взели са а, е, няколко депутати като заложници. Ние трябва да изразим а, е, съчувствие към близките на загиналите и на заложниците. Е, желаех е, на всяка цена да съобща това на членовете на парламента, защото тази седмица ще обсъждаме и ситуацията в Северен Кавказ. Искам да ви благодаря за тази информация. Разбира се, възоснова на казаното от вас, искаме да изразим нашето възмущение и да заявим, че сме против всякакви актове на тероризъм. В този случай терористите са нападнали парламента. Ние искаме да изразим съболезнования също на семействата на жертвите. По-късно ще направя и официално изявление. Благодаря, че ми обърнахте внимание на този факт. Uh, speaker... Следващият оратор е заместник председателят на Европейската комисия, господин Марио Шевчович. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Плакаш за постави този въпрос. Комисията също заклеймява всяки акт на тероризъм. С ваше позволение искам да се върна към дебата и да благодаря на нашите докладчици, на господин Рабкай за това, което свърши по изготвянето на доклада и представянето му в парламента. През последните месеци работихме усърдно, Искам да благодаря на докладчиците в сянка, на юридическата комисия, на комисията по външни работи, които също свършиха огромна работа. Искам да благодаря и на Кати, и нейният екип на службите на Европейската комисия за изключително трудната работа, която надявам се в скоро време е да доведе до изграждането на СВД. С този доклад се поставят правните основи на ЕСВД. Господин председател, аз имам привилегията да участвам в дискусията по изграждането на ЕСВД и да представлявам комисията на срещата в Мадрид, така че аз съм свидетел на важния принос на Брок в и останалите депутати, които доведоха до успешен завършек този дебат. Това, което те допринесоха, доведе до създаването на СВД като една ефективна, истински европейска дипломатическа служба. Искам да благодаря на докладчика Рабкай. Измененията изглеждат от чисто административен характер, но не са. Целта им е да подобрят СВД, така че тя да бъде изцяло ефективна. Ние цяло подкрепяме господин и Измененията ще доведат до подобряване на целия текст. Искам да се спра на някои от основните елементи на това предложение. Както знаете, в началото СВД ще включва от служители на Европейската комисия, на съвета и на дипломатическите служби на Европейския на държавите членки. Националните дипломати ще могат да кандидатстват за публикувани свободни места. От 1 юли 2013 служители от другите институции, включително Европейския парламент, ще могат също да кандидатстват за работа в е СВД на равноправна основа. Националните служители ще имат същите права и задължения в СВД. Същите правила ще се отнасят за тях, за да се гарантира тяхната независимост и лоялност към Европейския съюз. Националните дипломати ще имат договори максимум за 10 години. Държавите членки ще дадат на тези дипломати гаранции, че те могат да се върнат на своите работни места, след като приключи мандата им в СВД. Компромисът също предвижда силен ангажимент за постигането на географски и дженда баланс. Ситуацията ще бъде преразгледана през 2013 с доклад на върховния представител, който ще представи доклад на съвета, парламента и комисията. Зная, че имаше желание за засилване на тази служба. Някои бяха против. Преговорите не бяха толкова лесни. Подготвителният процес беше сложен. Трябваше да се водят консултации, но сложната работа, усърдните преговори доведоха до добър резултат. Така че вие разполагате с този резултат. Убеден съм, че Европейския парламент ще приеме тези изменение утре, което ще покаже силен ангажимент за плавното създаване на СВД и че тази служба ще получи нужната подкрепа. Надявам се, че утре вие ще отбележите важен момент в историята на създаването на СВД. Благодаря, господин заместник председател. Следващият оратор е колегата Януш Левандовски. Господин комисар, имате думата. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати, това, което обсъждаме в момента, всъщност е началото на един дълъг ден бюджетни дебати. Стартирането на работата на Европейската служба за външна дейност доведе до промени и в финансовия регламент. Това обаче за първи път се случва по обикновената парламентарна процедура и за това всъщност парламентът коригира регламент на съвета. Много се радвам, че постигнахме съгласие в триалога, който бе проведен миналата седмица. Това показва, че ние можем да работим заедно по Лисабонския договор. Това дава също така възможност Европейската служба за външна дейност да получи една солидна основа. Не бих искал да навлизам в много подробности, но бих искал да заявя, че това ни дава възможност да създадем отделен раздел в бюджета. То дава една отлична а, подотчетност на ръководителите на делегации и дава възможност на този раздел от бюджета, бюджета за СВД, да подлежи на вътрешен аудит, както и на аудитор от страна на Европейската комисия. За това искам да благодаря на докладчиците госпожа Гресле и господин Ривелини за конструктивния подход. В същото време искам да говоря за корекираш бюджет номер 6. Там става дума за финансовия регламент. Така и двете страни на бюджетната власт ще могат да одобрят един бюджет без изменения. Това според мен също е една предпоставка СВД да започне да работи максимално бързо. Трябва да започнем да се справяме с допълнителни задачи. До 2013 година искаме нашите е, поети задължения да имат една, да са свързани с е, назначаване на една трета от е, позициите на дипломати на ниво АД. Искам да благодаря на докладчиците, господин Шурян и господин Гуалтиер. Господин комисар, благодаря ви за бележките, Госпожо заместник председател на Европейската комисия, върховен представител, имате думата. Чакаме вашата реч. Господин председател, почитаеми депутати, съвсем накратко ще се изкажа. И на първо място искам да благодаря на докладчиците, госпожа Гресле, господин Рапкай и господин Галтиери. Наистина ви благодаря за огромната работа, която извършихте, разбира се, не сами, с голяма помощ от парламента. По този начин ние сега стигаме до момента, в който се намираме. Знам, че бяха трудни тези преговори и вие не отстъпвахте от позициите си. Вярвам, че резултатите, които получихме, са добри и те наистина отразяват прилагането на Лисабонския договор, при което парламентът играе значителна роля за нашето бъдеще. Това беше едно съвместно усилие, съвместен труд и за това изключително благодаря за работата, която извършихте всички. Освен това, смятам, че сме наляли основите на една служба, в която парламентът ще може да участва в бъдеще активно. Аз съм поела своите ангажименти по отношение на прозрачността на тази служба, както и подхода и към парламента. Освен това искам ясно да заявя, че създаваме една служба, която трябва да отрази Европейския съюз в всичките му измерения. Искам и се всеки един евро депутат, всяка една държава членка, всеки член на Европейската комисия да се гордеят с тази ни служба и Европа да бъде отразена в служителите, които назначаваме, в посланиците, които назначаваме, хората в сектора. Този ангажимент, който поемам, ще имате възможност да проверите, разбира се и с прегледа 2013 година. Зная, че депутатите имаха известни притеснения по отношение на обучението, което можем да предоставим. Имаме обаче правните основания за това. Искам да гарантирам пред вас, че ние ще направим така, че унези, които идват от различни източници, различни традиции, ще бъдат събрани заедно за да може да бъде създадена една истинска европейска служба, която да отразява всичко, което казахме в процеса до този момент. Искам да благодаря на госпожа Лихтенбергер и госпожа Сариус Волски за отличната работа, която свършиха, свързана с обучението. Зная, че има още въпроси за обсъждане и очаквам с нетърпение да го направим през идните месеци и години, но аз съм напълно ангажирана към предлагането на обучение при изграждането на службата. Казвам всичко това и на фона на економическата среда, в която се ражда тази служба. Затова аз гарантирам, че това ще бъде една економически ефективна и рентабилна служба. И накрая трябва да кажа, че ние имахме амбиции и мечти в света и това ни дава възможност да ги постигнем. Всеки един гражданин в Европейския съюз по някакъв начин бива засегнат с наши, от нашите действия във външната политика, в борбата с тероризма. И това е една служба за всеки всеки един гражданин. аз съм изправена днес пред представителите на гражданите на Европа, за да кажа, че аз съм ангажирана да постигна вашите амбиции. Благодаря ви. Uh, you, your... Благодаря ви за представянето. И сега давам думата от името на съвета на господин Оливие Шастел. Uh, той е държавен секретар. Имате думата. Благодаря ви, господин председател, госпожо върховен представител, госпожи и господа, комисари и депутати. От името на съвета и аз на първо място ще благодаря на докладчиците на Европейския парламент, които свършиха чудесна работа по това досие, свързано с изграждането на службата за външна дейност. Е, благодаря по именно на госпожа Гресле, господин Ривелини, господин Рапка и господин Галтиери, господин Сурен Ласло. След е, решението и становището на парламента от 8 юли, съвета на 26 юли публикува своето решение за функционирането, за начина на функциониране на ЕСВД. Но на нас ни бяха необходими три инструмента, за да започне службата да работи. Именно това са инструментите, за които казваме днес, че вече са готови. Е, инструменти, които трябваше да бъдат договорени между парламента, съвета и комисията. И всички се ангажираха в е, много кратки срокове да подготвят тези инструменти. Така че всички ние сега заедно имаме основания да се радваме и да бъдем доволни от постигнатия резултат, от постигнатите договорености. Във връзка с основните компоненти, гласувани в парламента, на 26 октомври, след гласуването тук в е, пленарна зала на Европейския парламент, е, съветът е, ще приеме тези инструменти. Така че на 1 декември ние ще започнем да работим с тях. И така. Всичко това, което бе казано от представителите на комисията, начало с госпожа Ештън, днес сутринта е, е нещо, под което мога да се подпиша. Аз ще се огранича единствено върху това да посоча колко важна е ролята на Европейската дипломатическа служба е, в съответствие с е, текстовете на Лисабонския договор, която ще засили ролята на Европа в е, външнополитическата сфера в целия свят. Аз съм сигурен, че Госпожа Ештън ще започне много енергично и с съответната и типична за нея решимост да работи по функционирането на Европейската служба. Благодаря още веднъж на последно място, но не последно по значение на представителите на парламента. Господин Сарош Волски за една минута. Благодаря, господин председателю. Комисията по външни работи с огромно мнозинство е за силна СВД, което означава подлежаща на демократичен парламентарен контрол, общностна, представляваща 27-те държави членки, която спазва географското измерение и равноправието между половете. Географския баланс преди не беше такъв въпрос, но ще остане в бъдеще така, съгласно а, резолюцията, която напомня този факт. Новите държави членки ще продължат да наблюдават този процес. Географския баланс сега има много по-голямо значение, отколкото беше засегнато в първоначалното предложение. Законите на географията не могат да бъдат отхвърлени всички трябва да са равни. Не трябва да има някои по-равни от другите, включително и в Европейската служба за външна дейност. Надявам се, госпожа Аштън, да не допуснете дискриминация на новите държави членки в СВД. Благодаря. Господин Ферм, също за една минута. Уважаеми колежки и колеги, уважаеми представители на съвета и на комисията, става дума за бюджетния регламент, за финансовия регламент. И затова ще напомня за Мадрид. Основната споразумение бе постигнато там. Принципите са най-вече прозрачност при отчитането на средствата. Бюджетът служи на определени политически цели. И естествено е, е свързан с много средства, които е, основно е, се черпят от вноските на държавите членки, за да може тази комплексна организация да заработи истински. Естествено, че става дума за ангажимент на парламента като един от е, основните е, органи и институции на е, Европейския съюз, които приемат финансовия регламент, но става дума най-вече за гражданите. Надявам се, че и парламентът ще има по-голяма роля в бъдеще, но ще се засили и ролята на гражданите. Господин Качмарик, за една минута. Дами и господа, становището на Комисията по развитието относно регламента е положително. Ние с единодушие подкрепяме направените предложения за изменения, особено тези, които се отнасят до назначаването на персонала, което следва да се базира на прозрачна процедура, свързано с условията за работа на другите служители на общността. Основният докладчик, господин Рапкай, допринесе за постигането на политическо споразумение и по отношение на географския баланс и баланса между половете, както и баланса между служителите от европейските институции и тези, които ще бъдат командировани от националните дипломатически служби. Надявам се, че Европейската служба за външна дейност ще гледа сериозно на аспектите на развитието. Това е най-важно за нашата комисия. Благодаря госпожа Декайзер за минута и половина. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Ещен, уважаеми господин представител на съвета, Както много от депутатите в моята политическа група, и аз ще кажа, че а, ние много държим на а, географския принцип, на а, принципа за а, равноправно представяне на половете. Но естествено, а, много важен е и принципа за компетентност на служителите. Естествено, е, липсата на компетентност в никакъв случай не бива да се компенсира с е, балансиране между половете или балансиране на географски принцип. Е, трябва да се стараем да постигнем всичко. Защото в някои случаи е, онези, които не желаят е, да ви подкрепят, госпожа Ещан, които биха желали да инструментализират службата, държат особено много на единия или на другия принцип, а забравят компетентността е, като основно правило, като основен приоритет. Ние много желаем, естествено, службата да бъде успешна и след е, две години ще направим преглед на нещата. Естествено, ако има проблеми и се окаже, че разпределението наистина създава проблеми, ще поправим нещата. Благодаря. Много месеци работим, за да построим Европейската служба за външна дейност. И аз искам да благодаря на докладчиците за качеството на тяхната работа. Всички ние искаме наистина да се изрази една истинска европейска дипломатическа служба посредством нашите действия, а не отделни 27 дипломатически служби. Това е изключително важно. Утре ще гласуваме по този въпрос. Трябва да имаме единен глас на международната сцена, за да може да има последователност във външните политики на Съюза. Има, разбира се, неща, които не са в нашите правомощия, но аз съм убеден, че ще влезете в необходимия диалог, така защото службата а, да може според изискванията на договора, да укрепи нашите ценности и да ги изрази във външната политика, като например защита правата на човека и борба с бедността. Трябва да засилим способността си да говорим на международната сцена с един глас. Госпожа Нейнски, една минута. Много, господин председател аз също от своя страна искам да поздравя госпожа гресле господин Ревелини и господин рапкай за огромната свършена работа. даваме си много ясна представа че създаването на европейската дипломатическа служба е сложен политически процес в който трябва да бъдат съобразени и балансът на интереси и представителството на страните членки и същевременно да се даде възможност службата да работи силно и да превърне европа в ключов фактор на международната арена същевременно искам също да изразя съжаление че предложението за географския баланс подкрепено с мнозинство в афет и в Баджет, и което предложение искам да отбележа е в съответствие с резолюцията на европейския парламент от осем юли две хиляди и десета година не е намерило адекватното отражение в доклада рапкай. ето защо госпожо аштън аз се обръщам към вас тъй като вие сте човекът който имате, може би най голям интерес от мотивацията и енергията на целия европейски съюз и си позволявам да вярвам че вие ще намерите начин този географски баланс да бъде адекватно представен във вашата служба. на добър час! Госпожа Херцог е следващия Господин председател, госпожо върховен представител, господин представител на съвета, уважаеми госпожи и господа, от името на Комисията за бюджетен контрол ще приветствам постигнатия резултат по отношение на службата за външна дейност на Европейския съюз. Естествено, че са много важни принципите, за които вече говорихме. И трите принципа. Ние водихме много важни дебати по този въпрос с ресорната дирекция в Европейската комисия. Настоявахме и за прозрачността, и за компетентността, и за правомерното изразходване на средствата, което естествено подлежи на отчет. И именно целевото изразходване на средствата е, се ползва с е, приоритет. От една страна вноските на държавите членки, от друга страна е, средства отделени от комисията, от съвета. Ето така формирахме средствата, които са необходими за функционирането на Европейската служба за външна дейност. Естествено, че е, формите за квалификация на служителите ще трябва също да се отчитат и подлежат на контрол. Господин Балчити, за една минута. Господин председател, уважаеми комисари, представители на съвета, уважаеми колеги, аз също бих искал да благодаря на колегите докладчици, които доста бързо успяха да постигнат политическо споразумение с останалите европейски институции и да поставят основите за една функционираща европейска служба за външна дейност. Обеден съм, че тази служба ще действа на най-високо ниво при формирането на общата външна политика и политика на сигурност и ще засили ролята на Европейския съюз на глобалната сцена. Службата трябва да съблюдава принципите за доброто финансово управление. Ние вече заделихме 9,5 милиона евро, но нуждите ще бъдат оценени след като се получи финансовият отчет от службата. Европейския парламент също получава значима роля относно функционирането на службата, трябва да гарантира доброто финансово управление – и да гарантира, че тази служба ще донесе истинска добавена стойност. Господин Звевка, за две минути. Благодаря ви много, господин председателю, госпожо Аштън, уважаеми комисари, дами и господа. убеден съм, че никой в тази зала няма съмнение колко важна е Европейската служба за външна дейност. Нашата работа през последните месеци беше фокусирана върху създаването на правната база и инструменти за ефективното действие на службата. Ние работихме в съкратени срокове, задачата ни беше тежка, но най-сетне стигнахме до споразумение с съвета и комисията и съм убеден, че постигнатия компромис ще доведе до положителен крайен резултат. Комисията трябваше да въведе нужните изменения в регламента за служителите, за да гарантира независимостта на служителите и тяхната квалификация. Надявам се, че това ще бъде гарантирано. Аз не съм особено удовлетворен, особено от един въпрос, а именно въпроса за географския баланс. Мисля, че по-добре може да се заседне този въпрос в текста. Върховният представител заяви, че тя ще бъде отзивчива към държавите членки и ще направи така, че всички държави членки ще бъдат представени в Европейската служба за външна дейност. Надявам се, вие да ни информирате за дейността на службата. Нашите действия са европейски. Вярно е, че има държави членки, които не са достатъчно добре представени във всички европейски институции. Ако искаме да сме различни, но същевременно обединени, трябва да бъдем добре представени. Затова се надяваме географския баланс да бъде засегнат в текста. Не става дума за квоти на държавите членки. Искам да благодаря на докладчиците за доброто сътрудничество и да кажа на госпожа Афтън, че се надявам, че нашето съдействие ще бъде добре използвано от вас в бъдеще. Благодаря господин Свобода за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря много сърдечно на докладчиците за отличната работа и за компромисите, които договариха. Естествено, че всички имаме повод да сме доволни. Разбирам е, някои възражения е, във връзка с географския баланс, е, но нека да кажа на колегата Сарис Волски, ние всички се тревожим за географското разпределение. Естествено, че се тревожим и за равномерното разпределяне на длъжностите между половете. И много се надявам, че с времето ще постигнем така желания баланс. Да, е, желанието ни обаче е да създадем една европейска е, служба, която да работи с високо качество. И затова поставяме в момента акцента върху компетентността. Важно е естествено как Европейският съюз е, ще бъде представен извън границите си в целия свят, в Иран, в Близкия изток, е, защото е, там е необходима компетентност, там ние всъщност се борим за зачитане от страна на нашите партньори извън Европейския съюз. Борим се за престиж. Ние желаем да преговаряме на едно равнище с, като равноправни партньори с САЩ във връзка с борбата срещу тероризма, във връзка с предизвикателствата свързани с глобализацията. Естествено, че в никакъв случай не желаем да пречим на развитието на азиатския регион и най-вече Китай като основен партньор в економическите и търговските взаимоотношения с Европейския съюз, но а, при всички положения ние следваме определени принципи, свързани с правовата държава и демокрацията, включително и в търговските и економическите си взаимоотношения. Така че в глобален мащаб ние се нуждаем от една нова, много по-силна роля, много по-убедителна роля на Европейския съюз. Когато говорим за дипломатическата служба е, в рамките на Европейската служба за външна дейност, естествено ще убеда е, и ще уверя върховния представител, че ние ще подкрепяме е, неговите усилия. Господин представител на съвета. Е, естествено, че ние ще подкрепяме върховния представител, защото това е нашият външен министр. Това е именно заместник председателя на комисията и върховен представител е нашия външен министр, а ние желаем е, да бъдем представени адекватно на световната сцена. Госпожа Позволете ми да благодаря, казва госпожа Викстрем, за доброто сътрудничество при е, тези много важни договори. Госпожо Аштън, е, вашата задача не е никак лесна. Вие сте човека, който ще изгради службата, така че тя да започне да действа. Но представителите на парламента, докладчиците, нашите представители при преговорите е, положиха максимални усилия за да създадат една добра основа за създаването и функционирането на една служба, която наистина достойно да ни представя в целия свят. Вие ще работите с хора, е, които са от различни страни, които имат различен опит но именно в Европейската служба за външна дейност ще можете да обедините опита на тези хора. Това е богатството на Европейската служба. И в никакъв случай, естествено, не бива да се пренебрегват принципите за географски баланс и за баланс между половете. Компетентността в никакъв случай не бива да бъде пренебрегвана. Европейския парламент има едно хубаво мото, един хубав девиз в е, е, единството е в многообразието, а това ни задължава, защото има е, едно дълбоко символично значение в този девиз. Вие, госпожо Ещен, ще ръководите ЕСВД, която в крайна сметка е, ще представлява всички граждани на Европейския съюз от всички държави членки. Така че съставът трябва да бъде огледарен образ на разнообразието на Европейския съюз по отношение на населението. Благодаря ви. Искам колеги, да се поздравим за това какво направихме и къде се намираме днес. Ние запазихме нашите приоритети за развитие, засилихме демократичната подотчетност, изляхме основите на една приобщаваща служба, която се основава на равенство и на висок дух. Има географски баланс, има баланс между половете. Много благодаря на всички тук в парламент, на, госпож... на вас, госпожо Аштан и на председателството. Създадахме ли обаче една съвременна служба, която да бъде нещо повече от 27 отделни? Каква е принадената стойност на тази служба? Мисля, че нещата тук все още не са доизяснени. Защо? Защото ни е необходимо ефикасна координация в различните политики. Искам да видя как ще го постигне нашата структура. Освен това, трябва да засилим управлението на кризите и предотвратяването а, на такива. И това ще зависи от прилагането на така наречената подходяща структура и как ще използваме новите постове и постове, които се създават посредством синергията между съвета и Европейската комисия. И в тази светлина имаме ли нужда от повече заместник посланици? Гледам 21 век, ролята на дипломатите. Не трябва ли да има дебат за това да видим кои са хората и за какво ще са ни необходими, а не нещата да се управляват с СМС-и. Надявам се вашите приоритети при назначенията да отговарят на високите изисквания и тази служба наистина да има принадена стойност. Нещо, което не може да бъде направено от отделените 27 дипломатически служби. Трябва да се създаде една клетка за медиация, например, що се отнася до управление на кризи. На второ място, права на човека. Искаме изключително силен капацитет да имате при защитата на правата на човека. Освен това, равенството между половете не е свързано единствено и само с назначаване на еднакъв брой от двата пола. Напротив, с един силен ангажимент към мандатите на тези хора, които работят и като защита на правата на отделните полове. Иска ми се мисиите на различните служби, свързани с общата външна политика, политика за сигурност, да ни доведат бъдещето. Надявам се да си сътрудничим конструктивно в бъдеще. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Господин Зьобро, за една минута. Господин председателю, Европейския съюз е съюз от 27 държави членки. Това трябва да бъде отразено при създаването на една институция, която ще ни представлява пред външния свят. Може да кажем, че определени държави членки не бяха третирани подходящо при създаването на тази служба, защото тя трябва да отразява различните култури, многообразието на традициите в Европа и по отношение на дипломацията. Затова излязахме с едно предложение за изменение, което изисква географски баланс в текста, за да може при сходни компетентности на отделните кандидати решаващият фактор да бъде техния происход. Това по никакъв начин не означава, че искаме този критерий да се прилага а, повсеместно, а просто като един допълнителен критерий. В текста липсва баланс на места и се надявам да има по-добър географски баланс в бъдеще. Искам да подчертая, че компетентностите са най-важни, разбира се. Това е най-важното, за да бъде назначено определено лице. Благодаря. Благодаря, господин Майер. Господин председател, най-напред е, бих искал да кажа, че тъй като съм първия изказващ се от името на е, ГУЕ, искам да изразя солидарност с френските работници, които протестират срещу мерките, предприяти от президента Саркози. Ето защо Както каза председателя, Председателят каза, че представителите на съвета ще се забавят поради проблеми с транспорта, но тези проблеми имат своето име. Това е общата стачка. Работата, свършена от докладчиците, е много добра, но искам да кажа, че нашата група ще се въздържи. Ние не можем да гласуваме в подкрепа тъй като не постигнахме това, което желаехме, а именно да имаме засилен контрол от страна на Европейския парламент върху СВД. Структурата ни се струва убедителна. Тази структура ще се занимава с външната политика и политика на сигурност, но няма да бъде под строг контрол. Мисля, че когато става дума за сигурността, трябва да се борим да имаме пълноправни, пълноправната дума, когато се става дума за изпращане на наши войници в а, а, чужбина. Ние това не го постигнахме, за това моята група няма да гласува за утре, но искам да благодаря въпреки това на колегите за работата. Вие критикувахте твърде много ситуацията във Франция, те обаче са очевадни. Господин Провера е следващият оратор за една минута. Благодаря. Създаването на, на... дипломатическа служба не трябва да води до а, проблеми, каквито имахме в а, миналото. Трябва да имаме малък персонал, който действа ефективно. Ние се нуждаем от европейска политика. Искам да подчертая, че това трябва да бъде европейска политика и няма значение откъде ще дойдат. А, служителите, основният критерий трябва да бъде тяхното качество. Разбира се, добре е да има и широко представителство на жените, но това не трябва да бъде в ощърп на критерия за качество и професионални умения. Трябва да се гарантира отворен достъп на всички до тази кариера без никаква дискриминация. Що се отнася до обучението, ние имаме Европейския институт в Флоренция, който има нужната познания, за да гарантира добро обучение. Затова е безмислено да се опитваме да създаваме нова дипломатическа академия в Европа. Госпожа Вартман за минута и половина. Благодаря ви. Уважаеми колежки и колеги, за да представяме ефективно интересите на европейските държави на международната сцена, трябва да имаме единна външна политика. С ЕСВД се опитваме да създадем кохерентна рамка за външнополитическите действия на Съюза и да осигурим адекватно финансиране за тези действия. По отношение на прозрачността и бюджетните, отчетни и счетоводни принципи е, са необходими е, още усилия, но основното вече е направено. Що се отнася до състава на служителите, структурата ще трябва да бъде стриктно определена това все още не е на лице. И отделните е, звена в рамките на тази европейска служба ще трябва също да се отчитат. Всички държави членки ще трябва да бъдат представени балансирано, равноправно в тази служба. Инак е, ще наделяват различни национално екоистични интереси. Затова смятам, че на всяка цена трябва да се придържаме към принципа за географски баланс и за баланс между половете. Има достатъчно квалифицирани жени. Господин Брок, Елмар Брок има думата, казва председателят. Господин председател, госпожо заместник председател на комисията, господин комисар, господин председател на съвета. Франк Синатра бе наричан гласът, но без един голям оркестър, без Биг Пент, той може би нямаше да бъде толкова успешен певец. И вие, госпожо Ештън, в момента сте е, диригента или певеца, който ще трябва да е, изпълнява своите задължения заедно с един голям оркестър. Този оркестър европейски, общо европейски оркестър. Ще трябва да се погрижи Европейският съюз да бъде възприеман като равноправен партньор и като една много важна сила в рамките на външнополитическата дейност в целия свят, когато става дума за мир, когато става дума за права, за правова държава, за демокрация. От вас очакваме да ръководите този международен, междуевропейски оркестър. И за това е, се е, радваме на постигнатите договорености. Успяхме да гарантираме общностния характер на службата, успяхме да гарантираме и е, общностния, европейския характер на служителите. Е, успяхме да гарантираме именно е, налагането на е, компетентността и на адекватното финансиране на службата. Но естествено, географският баланс и баланса между половете е нещо, от което не отстъпваме нито на йота. Това е правно задължение, е, правен ангажимент, е, който най-късно през 2013 година ще трябва да бъде вече реалност. Естествено, че ние е, ще наблюдаваме и ще контролираме дейността на ЕСВД. Ще го правим по адекватен начин, по колегиален начин, но вие, госпожо Ещен, независимо от това, че в момента всички се радваме и казваме, да, това е нашият имат общо успех, трябва да сте готова да ви критикуваме, ако нещо наистина си заслужава да бъде критикувано в името на нашите граждани. А сега благодаря на всички. Господин Северин. Няма да има обединена Европа без прозорлива визия за това как да защитаваме общите си интереси извън границите на Съюза в глобален аспект. Такава една визия е има също така от ефикасна и общностна външна служба. Такава една служба няма да функционира ефективно и ефикасно без кадри, които да са набрани на базата на техните достоинства. Мисля, че всички от нас биха се съгласили с тези принципи. Както знаете, обаче малките камъчета обръщат колата. И точно в тези дребни камъчета, които би трябвало да бъдат технически, доведаха до наистина много сложни политически дебати, които като че ли ще ни разделят. Няма никаква дилема за това дали ще бъдем общностни или ще бъдем междуправителствени, дали ще има достоинства или квад, квоти, дали ще има нови държави членки представени или стари. необходимо е всеки един гражданин от всяка една държава членка да се чувства справедливо третиран на базата на своите достоинства. Това трябва да се тества с баланса при избирането, защото Господ разпределя достоинствата и качествата по един балансиран начин сред младите и старите, западняците и тези от изтока и така нататък. Има обаче такива, които се чувстват дискриминирани, не само от новите държави членки. Дори това да не е правилно, дори това да не е така. Тяхното становище трябва да бъде зачитано и да уважаваме становището им, защото съюзът е по-важен. Критериите не се подлагат под съмнение, а недостатъчните гаранции, че ще бъдат подсилени тези критерии и съответните корективни мерки, които ще се предприемат, когато има дисбаланс. Мога само да се надявам, че върховният представител в процеса ще коригира дисбалансите, които като че ли доведоха до такова, такива спорове. Надявам се, бъдещата дипломатическа академия, както и да се нарича тя, ще ни помогне да създадем един дипломатически корпус, който да бъде компетентен и лоялен на европейските институции и общите ни интереси. Благодаря. That was perfect, uh, Благодаря, отлично реч, Адриан. Господин Габранди, минута и половина. Благодаря, господин председателю. В този дебат, който се фокусира най-вече върху надзора и организацията на тази нова служба, ние не бива да забравяме значимостта на тази служба в по-общ план. И тя е огромна, защото това може да се окаже една от най-големите стъпки към една истинска европейска външна политика. И нали, моята страна, която като че ли гледа се повече навътре, отколкото навън, е, проявяваме интерес да видим какви ще са новите правомощия на тази нова служба, една наша служба за външна политика. Да, сега тя има само консулски задължения, но съвсем скоро се очаква да видим и други дипломатически задължения на европейско ниво. Днес, господин председател, говорим най-вече за бюджетните аспекти, организационните аспекти на тази служба. Те са важни. Ние трябва отговорно да подходим към финансите, иначе службата няма как да си изпълнява задълженията. Много се радвам, че има споразумение между институциите, за да започне работата на службата. Има обаче един риск и то е, че ние в парламента и по-специално либералната група е, излязахме с конкретни предложения около този риск. Да, поздравявам докладчиците, отличен пакет, моята група ще подкрепи този пакет и се надявам, че след утрешното гласуване всеки ще продължи напред да работи. Благодаря, господин Танък. Създаването на хибридната служба СВД Сугенерис заслужава внимание, както и трябва да поздравим и госпожа Аштън за постигнатия баланс в момент, когато сме в криза. Но в Великобритания има опасение, че това ще подкопае независимостта на дипломатическата служба, но въпреки това ние ще участваме конструктивно, за да защитаваме британските интереси, като насърчаваме по-широко представителство на британски дипломати, което за сега не е така. Службата трябва да се базира най-вече на достоинствата на служителите. Европейския съюз трябва да бъде чувствителен към строгите мерки за економики, и по отношение на бюджета на службата. Неутралитета по отношение на бюджета е жизненно важен, за да могат да се получат одобрението на Европейския съюз. Обединеното кралство е недобре представено. Господин Масталка за една минута. Кой пане председа, колегиня, колега? Благодаря, господин председател, дами и господа. Европейската служба за външна дейност е нов израз на институционализирането на външната политика на Европейския съюз. Тук виждам два основни въпроса. На първо място, Ясно е, че общата външна политика и политика на сигурност остава в прерогативите на държавите членки. Правото на вето все още се прилага при приемането на решения по основни въпроси. Това означава, че при решения от важно значение, като намесата в Ирак или пък в Косово, липсваха такива решения, затова се надявам сега, че службата ще обхване всички въпроси. Тя ще бъде обаче на втора позиция след решенията на държавите членки или пък просто трябва да си мълчи. Спорният въпрос е обаче за състава на дипломатическия корпус. Ролята на новите държави членки е подценена. Идеята да имаме служба за външна дейност никога не е приветствана добре от Европа. Бюрокрацията в Европейския съюз я представи като неутрална по отношение на бюджета. Сега се оказва, че това не е така и че ще струва 34 милиона повече към вече повече от 140-те, които вече са заделени. И то дори преди да задейства. Финансовият регламент изисква вътрешния аудитор и главния счетоводител на комисията да работи по СВД. В Мадрид беше е, решено, че това ще бъде служба, е, която ще има свой одит. Изглежда обаче, че решението от Мадрид е, не се спазват. И сега има объркване по отношение структурата на ЕСВД. Прилагането на тази новост от Лисабонския договор е неприемлива, но аз не съм изненадана от това. Както винаги, обаче това ще бъдат данакоплаците, които ще плащат за тази неефективност. Благодаря господин Хартонг за една минута. Лиме. Благодаря, господин председател. Колко драматичен и същевременно тъжен ден. Говорим за финансирането на новата е, СВД на госпожа Ещен. Но е, ето, че държавите членки все още не са преглътнали, така да се каже, Лисабонския договор и сега изведнъж ни се налагат допълнителни средства в размер на милиони за външнополитическа дейност. Е, да, е, за да създадем просто повече места за бюрократи. Е, хората ни не вярват. Никой няма да бъде готов да подкрепи тази служба от моята политическа група, от хората, които са около мен. Независимо от това какви са аргументите, с които я защитавате. Господин Козловски има думата. Благодаря, господин председателю, дами и господа. Обсъждаме как ще изглежда ЕВСД. Не бива обаче да забравяме географския баланс в състава на назначените в тази служба. По-настоящем броят на лицата от 15-те държави членки, така наречените стари държави членки, е много по-висок, значително по-висок от хората от новите държави членки. Малко статистически данни. Имахме двама посланници от нови държави членки, от над 100 такива. 29 нови посланници, само 4 от тях са от нови държави членки. Мисля, че това не може да остане стандарт за службата за външна дейност. Трябва да има много ясен баланс и географско представяне – Иначе не бихме могли да създадем една модерна служба, която да функционира в защита на интересите на всички ни. И не можем да се гордеем с една такава служба. А, мисля, че този преходен период, в който тази недостатъчна представителност на държавите членки ще бъде прекратен и това ще ни доведе до един момент във времето, когато географският баланс ще бъде гарантиран и тогава Европейския съюз наистина може да има ясен глас на международната арена. Благодаря ви. Господин Вигянин. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо върховен представител и заместник председател на комисията, господа комисари, колеги днес е последното заседание на нашия парламент в което обсъждаме структурата финансирането общата рамка на функциониране на европейската служба за външна дейност. от утре когато предстои да приемем последните решения ние ще очакваме реални резултати и разбира се уверен съм така както тече и дискусията днес че европейският парламент ще бъде европейската институция която ще помага и ще насочва ще дава своите идеи за това новата служба да бъде наистина ефективна и да успее да изгради една по активна по видима роля на европейския съюз на международната сцена. всъщност европейската служба за външна дейност е може би най видимият резултат от лисабонския договор и всички които подкрепихме този договор бихме искали да видим тази служба като един успешен проект позволете ми да кажа че вие госпожо аштън наследихте една силно дебалансирана администрация и за съжаление се оказа че основните критики някак си тръгнаха към вас. всъщност в началото на тази година когато вие станахте върховен представител и заместник председател новите страни членки имаха само един ръководител на мисия на европейския съюз категорично искам да се противопоставя на тезата че квалификацията е, е, е в противоречие с географския баланс. напротив смятам че географският баланс върви ръка за ръка с по висока квалификация и затова се надяваме че вашият ангажимент ще бъде реализиран занапред. благодаря. Господин Ламсторф, благодаря, господин председател. ЕСВД е едно от най-важните решения в, в рамките на Лисабонския договор. От 6 седмици госпожа Ещен, така да се каже, е, вече се готви за новата си длъжност от 1 декември, а именно длъжността, която и се полага външен министр на Европейския съюз. Ние говорим за множество принципи, които са особено важни, свързани с е, отчетността, с, е, счетоводните е, стандарти, с е, отговорността по отношение на финансите. Някои говорят за географски квоти. Е, това не е най-важната тема. Е, независимо от това, че моята страна Германия би се ползвала всъщност от географските квоти, аз не съм привърженик на принципа за абсолютно географско разпределение разпределение. Компетентност и успешна работа. Наистина всички се радваме е, и сме доволни от резултата и се надяваме, че това е подходящата структура за да налагаме нашите мирни действия в рамките на външната политика на Европейския съюз извън границите му и за да помагаме за едно по-добро развитие. Господин Петровски, благодаря, господин председател, дами и господа. Констатирам със съжаление, че молбата на колегите от АФЕТ за географския баланс в новата служба се натъква на съпротива и на проблеми. Ясно е, че има трудности относно условията за назначаване на служителите, принципът на солидарност и на доброто представителство не може да бъде пренебрегван за сметка на егоизма на някои държави членки. Госпожа Аштан е тази, която ще разпредели постовете и тя има правото на решение. Полша е шеста по големина, но получаваме само две места от общо 150, така че въпросът е какви са критериите, използвани от комисаря при разпределението на постовете. Парламентът е този, който взема решение за новата дипломатическа служба. Благодаря господин Балтазари за минута и половина. Благодаря, господин председател. Прилагането на решението от страна на съвета за организацията и функционирането на СВД ще стане чрез изменение на финансовия регламент и на правилника за длъжностните лица на европейските общности. Искам да обърна внимание на един въпрос в доклада, който е резултат от сложни преговори, именно въпроса за географския баланс в Европейския дипломатически корпус. Ние искахме по-различен критерий да се прилага при подбора на персонала на базата на тяхната националност. Тези предложения бяха отхвърлени чрез компромисни изменения, които вземат предвид географския баланс и баланса между половете, без да се налагат национални квоти. Избора на национални квоти нямаше да е подходяща метод след 50 години на европейска интеграция. За пръв път сега създаваме истинска европейска служба за външна дейност. Тя трябва да може да действа и да обслужва външната политика в защита на интересите на Съюза за да може да изпълнява тези задачи. Изключително важно е служителите да представляват Съюза, а не държавите членки, чието граждани са те. Предложението, което беше прието вчера в Комисията по правните въпроси по доклада на Рапка е в този смисъл. Председателят господин Талер има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател това, от което се нуждаем от силен Европейски съюз от 27 държавни членки. Ние желаем пълен успех на СВД. Това е необходимо за гражданите, за Европейския съюз, за света като цяло. Как можем да гарантираме, че ЕСВД ще бъде прията от всички граждани на Европейския съюз и че ще бъде успешна че тя ще се превърне в най-доброто от Европейския съюз. Това може да стане като в нея бъдат а, представени дипломати от всички, подчертавам всички държави членки. Не може да е приемливо само 6 националности да бъдат представени в а, а, състава и в водещите постове какво да кажем за останалите държави членки, за новите държави членки. Надявам се, че няма да пренебрегнете решенията, взети от Европейския парламент и неговите комисии. След 10 години, може би, ще подобрим положението, но от това, което се нуждаем, е от един силен Европейски съюз на 27 държави членки. Господин Сивец, за мина минута. Благодаря края сме на една нова процедура. Създаваме нова служба, нова институция. Аз представлявам Полша, една нова държава членка и за мен наистина е изключително интересно да съм свидетел как се случва европейската интеграция. Виждам как отделните институции дърпат към себе си от друга страна. Е, и ние някак си трябва да се опитаме да постигнем баланс и това, което виждаме днес в крайна сметка, е един успех. Парламентът трябва да е доволен, защото това е наше общо дете. Това не е дете само на една институция. Смятам, че трябва да има и интеграция между новите държави членки и старите такива. Може би оценката не е отлична, може би е много добра оценката, която ще дадем, но вие, баронесо Аштън, сте тази, която трябва да направите решенията прозрачни за да може те наистина да се основават на достоинствата и качествата на хората. Ние ако видим, че това наистина става така, никой няма да протестира. Ако винаги избирате най-компетентните, благодаря, казва председателката, да пресрочихте времето си. Пекни дякуем, пани председкиня. Важен... Госпожа Флашикова Бенова. Важена пани Еш. Благодаря, уважаеми господа комисари, Бронесо Аштан. Днес говорим за един проект, който е уникален. Говорим за една обща наша служба за външна дейност. Всеки един от нас имаше своите искания, но докладчикът успя да постигне компромис. Компромис, който да бъде приемлив за всички. Надявам се Европейският парламент утре да подкрепи този компромис. Съжалявам, че много оратори споменават само един от аспектите на тази тема и това е географския баланс в представителството. Не мисля, че се говори достатъчно за бъдещето на този проект. Европейският съюз губи своите позиции и точно тази служба за външна дейност би могла да върне Европейския съюз на сцената на световните сили. Вярвам, че баронеса Аштън ще избере екип от колеги, които да представляват не само 27-те държави членки на Европейския съюз, които най-обаче вече ще представляват целия Европейски съюз като един общ проект. Благодаря ви. А сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Много колеги проявиха желание да получат думата в рамките на минутите за спонтанни изказвания. За съжаление нямаме толкова много време, е, тъй като е, има и други точки. Госпожа е, Костин е първата. Благодаря ви, госпожо председател. Европейската служба за външна дейност е службата, която в бъдеще ще изпълнява една от основните задачи в рамките на Европейския съюз. Затова е изключително важно да създадем условия за ефективно действие на тази служба, за безпроблемно действие. Всичко това, което е записано в е, докладите на нашите е, парламентарни докладчици, е изключително съществено тези доклади е, са, подчертават необходимостта от строга отчетност е, пред Европейския парламент. Подчертавам и необходимостта от представяне на държавите членки в състава на Европейската служба, без да наблягам излишно на когото и да било във връзка с националните интереси, които се застъпват хир. Благодаря. Искам да поздравя върховния представител за това, че спази традицията, е преминал от единия край на другия а, край на залата. Има хора в а, а, тази зала, които следиха колко минути бяхте от страната на комисията и сега колко ще бъдете от страната на съвета. Аз се отнасям с симпатия на много от нещата, казани от колегите, но дали съм напълно убеден, че вие създавате службата в духа на договора и че ще продължите да обединявате и да говорите от името на интересите на всички. Дали имам пълно доверие на вашия ангажимент за равенство? Да, аз имам такова доверие, за това ще гласувам по този начин в подкрепа. Господин Вайгъл има думата. Госпожо председател, намирането на компромиси за финансовата база на службата беше сложен въпрос, също толкова сложен, както и е сложен и въпроса да координираме интересите си в Европа поради различната ни история, но с мъдрост, добра воля, здрав разум това може да бъде постигнато да имаме едно общо бъдеще. Би било добре, ако в бъдеще нашата външна политика и ролята на Европа в света ще бъде в центъра на вниманието, така както това беше и при разглеждането на финансовите въпроси. Госпожа Аштън и други фактори са тези, които ще участват в формирането на политиката. Надявам се Европейския парламент да бъде изцяло ангажиран. Госпожа Фелер, искам да се върна за въпроса за добавената стойност на СВД. Една такава добавка е последователност в политиката за развитие. Тази политика трябва да бъде отразена и при набирането на персонала и особено при обучението по отношение правата на човека и предотвратяването на конфликти. Необходимо да има пълен ангажимент, пълно на подготовка. Именно това искаме да видим от 1 декември нататък. Господин Пашка. Благодаря, госпожо председател. СВД бавно развива своите дейности. Днес говорим за финансирането на тази дейност. Госпожо Ештън, не бива да забравяме, че ресурсите за финансиране идват от държавите членки. СВД в крайна сметка ще бъде финансирана от 27-те държави членки – не бива да забравяме, госпожо Аштън, този факт. Независимо дали са най-важни достоинствата на дипломатите, не бива все пак да се забравя географския баланс. Липсата на представителство на най-високите нива на Европейския съюз може да доведе до едно чувство за пренебрежение към определени държави членки. Благодаря. Господин Соса Вагнер е последният оратор в рамките на спонтанните изказвания. Благодаря, госпожо председател. Всички ние сме съгласни, че Европейската служба е изключително важна и тя ще сложи отпечатък върху европейското бъдеще. Не би трябвало да си разваляме настроението и е, предварително някакси да обличаме на неуспеха на толкова важна служба, дърпайки към собствените си черги. Не, важно е да осигурим функционирането на институцията и да мислим за това какво представлява тя в рамките на световната политика, какво, как ще ни представлява извън границите на Съюза, какъв е, ще бъде модела за <clears throat> мирни действия в нашите усилия. Председателят на Европейския парламент, господин Бузек, също участва по един блестящ начин в изграждането на службата. Благодаря на всички, които се изказаха. Дайте ми възможност да дам думата на госпожа Ещън за а, реплика след разискванията. Госпожо председател, съвсем накратко исках да а, кажа, че стоях а, нужния брой минути от едната страна на парламента и слушах с а, голямо внимание а, дебата. Аз а, разбирам а, акцента, който поставяте върху географския баланс, като същевременно, а, че службата трябва да се базира на а, достоинствата на служителите. Въпросът за човешките права също беше многократно споменаван, както и отчитането на економическата среда, в която се създава тази служба. Искаме това да бъде служба, която е ефективна, която изразходва ефикасно финансовите средства. Това беше дълъг период, Целта беше да се постигне добро отчитане на интересите на различните заинтересовани страни. И имате а, моето обещание, че а, това ще а, бъде отчетено в рамките на службата. Благодаря ви. От името на комисията ще дам думата първо на комисаря Левандовски, а след това и на господин Шевчович. Моля ви да спазвате времето. Госпожо председател, само накратко за казаното за липсата на бюджетен неутралитет. Този принцип ще се утвърди в последствие чрез спестявания в националните дипломатически служби в съвета и комисията. Един и същи аудитор за комисията и за външната служба е добро решение. Ще бъде преразгледан този въпрос след 2013. Финансовия регламент не изключва такава ревизия. Искам да спра до тук. Ще се въздържа от допълнителни коментари. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на почитаемите депутати за положителната атмосфера, в която протече този дебат. Смятам също така, че трябва да благодаря и на съвета за важната работа и допринасянето към този процес. Положителната атмосфера ни води много близко до едно историческо решение, което ще се вземе утре. Искам да благодаря на докладчиците в Европейския парламент, на представителите, на хората, които всъщност създадаха тази положителна атмосфера тази сутрин. Освен това, искам да пожелая на Кати и нейната нова служба късмет, успех, и последователна и координирана външна политика на Европейския съюз. Обеден съм, че с КАТИ и с СВД ние ще увеличим а, своето влияние в света. И накрая ще повторя, че Европейската комисия е готова за тясно сътрудничество и синергия между отделните институции и държави членки. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря и за краткостта на изказванията предвид на напредналото време, е, давам думата на докладчиците. Първо господин Рапкай. Благодаря, госпожо председател. След е, като говорих малко по-дълго в началото на разискванията, сега ми остава да кажа само две неща. В края на разискванията ще си позволя да благодаря много, много сърдечно за колегиалната работа на всички докладчици в Сянка. Особено е, ценя това сътрудничество, като знае колко далечни бяха нашите виждания, колко се разминаваха в началото на преговорите. И освен това, е, въпросът за географския баланс, е, за географското равновесие бе поставен и от е, госпожа Нейнски и от много други колеги, но в рамките на компромиса ние се съгласихме че ще има естествено географски баланс и баланс между половете, но ще държим най-вече на компетентността, така че вътре има в текста, прочетете го, моля ви, прочетете го, те, четете текстовете, вътре е записано, че правно задължение е да се осигури този баланс. Благодаря. Господин Галтиери, има следващата е, е следващият оратор. Позволете ми, казва господин Галтиери, е, да изразя моето задоволство от разискванията и още веднъж да подчертая колко важна е задачата, която трябваше да изпълним. Да създадем структурата за Европейската служба за външна дейност, да гарантираме нейното функциониране, да се опитаме да се съобразим с всички интереси и с всички желания, да не прескочим нищо и същевременно да гарантираме една ефективна и убедителна дейност на Европейския съюз в рамките на, на световната външна политика. Това е един важен инструмент, който ни дава възможност наистина да действаме по-ефективно и в Близкия и Средния изток, и в Африка, и в Азия, и на Балканите, и в Северен Кавказ, и в целия свят, в крайна сметка. Позволете ми да благодаря не само на всички мои колеги, докладчици и докладчици в Сянка, но и на представителите на комисията и на върховния представител, както и на представителя на съвета. Утре гласуването, казва председателката. А сега, уважаеми